Bueno, buenos días. Добро утро. We start. Si les parece, comenzamos con, con el orden de... И така, нека да започнем с дневния ред. На първо място е точка 2. Приемане на дневния ред. Да ви кажа просто, че има две изменения. Десета точка, а именно гласуването за змьорката, го отлагаме за следващия път. 11 точка за Адриатическо и Юнийско море също остават за следващия път т.е. 10 и 11 няма да бъдат гласувани днес. 10 и 11 точка. Съгласни ли сте? Чудесно. Минаваме към следващата точка. Одобрение на протокол от заседанието на 22 и 23 април. Не знам дали сте забелязали, че в протоколите от миналия път, така както повеляват правилата, има информация за преговорите по общия регламент а пък в протокола не се споменава нищо. Точката за дневния ред фигурира в протокола не. Така че моля да бъде включено това като сведение и в протокола. Дадохме информация и моля да бъде записана. За това как протичат преговорите за регламента. Ако има нещо друго, моля да го кажете до края на заседанието. И сега съобщения на председателя. Нека да ви кажа, че по повод на Европейският фонд за рибно стопанство и морска политика имаме нов срок по предложение на господин Кадек. Това е 94-107 точка. Тези точки са засегнати от удължаването на срока за представяне на изменение по тях, а именно 6 юли до 6 юли и имате време за предлагане на изменения по точки от 94 до 107 по въпроса за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Me indican че в този este Само да ви кажа, че всъщност току-що научавам, че измененията няма да могат да бъдат изпращани по електронна поща. Всъщност поправя се председателя трябва да бъде по електронна поща, а не по автоматичната система, чието име сега не мога да си спомня. Въпроси? Нямате въпроси. Пета точка на дневния ред ни очаква, а именно съобхватната стратегия на Европейския съюз в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион. Днес ще направим първи обмен на мнения, становища и мисли с докладчицата госпожа Фрагъл, която има думата. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. На първо място, всъщност, искам да ви се извиня, защото от отдавна работя, отдавна ми бе възложена работа по този въпрос, но се проведоха и се проведоха в момента преговори в рамките на Европейската комисия и нейния дебат с страните от региона по повод на споразумението за партньорство. Тъй като в момента се обмисля разширяването на тези партньорски споразумения и към други страни от региона. Сега ще ви кажа защо, но ви подготвям вече, че преговорите са в ход и аз не искам да е, изработя крайно мнение преди те да са приключили. Какво попада в е, нашите правомощия? инициативните доклади, които в момента се разписват по някаква странна и неразбираема за мен причина, трябва да бъдат е, приключени по-рано по желание на политическите групи. Ето за това трябва аз бързо да приключа работа по този въпрос, въпреки че все още преговорите не са е, приключени, за да може по-нататък да продължим с инициатив, докладите по собствена инициатива. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че главната цел на тази стратегия за Тихоокеанския регион, в нашия конкретен случай, е дългосрочна политика по рибарство и също така по-добро координиране на всички общностни политики, които се развиват в региона. Целта е да има ускоряващ ефект. Много от вас знаят, сигурно повече от мен за региона. Нека да ви кажа обаче, че Тихо, Тихият океан е най-богатият на далеко мигриращи рибни видове там. Далеко мигриращи риби. 80% от тоноподобните е, риби се улавят именно в тази част на световната география. Стратегията в момента е от особена важност, защото знаете, че живеем в така наречената ера пост-Котону. През 2020 година ще изтече неговото действие. Съответно, дългосрочната риболовна стратегия трябва да държи сметка за евентуалните промени, които ще настъпят след това. Какви перспективи обмисляме в момента за така наречената ера пост Котону. Почти всички, с някои малки изключения, са регионални. Било то подобно на рамката, която в момента ползваме на регионални споразумения, било то на някакви други формати. Ето за това нашата а, стратегия би могла да послужи за като елемент за анализ на действията, които следва да предприемем след 2020 година. Целта естествено е економическо развитие на региона, економическо развитие чрез е, прилагане на мерки економически, търговски, прозрачен начин на управление и всичко това без да губим от поглед опазването на околната среда и съобразяването с климатичните изменения. Това е общата цел. След това ще се съсредоточим по-точно върху южната и западна част на Тихия океан, където се намират държавите от АКТБ. Там има съответно три регионални организации в областта на рибарството. Две са за рибата тон и една е по-обща. Първата е между Американската асоциация в съкръщение СИАТ за рибата тон и други далеко мигриращи риби. Това е източната част на Тихия океан от Съединените щати до Чили. И целта е, разбира се, запазването на рибните запаси от тон. От 2006 година и Европейския съюз членува в тази организация и в момента имаме флота, испанска по-точно, наброяваща 30 кораба. Втората голяма организация след СИАТ е Комисията за Западния и Южен Пасифик. И тук също господстващо значение имат далеко мигриращите риби и рибата тон. Тази организация е оперативен, оперира от 2004 година насам. Затова я считаме за нова. Нашата флота може да ловува е, в размер на флота от 10 кораба в териториалните води на тази регионална организация. отдавна обсъждаме този въпрос и сигурно ще си спомните за третата организация, която сега ще ви спомена, за южната част на Пасифика, където има сафрит. А сафридът, е, как ще, ще си спомните от неодавнашните ни дебати, е една от е, рибните разновидности, които най-много ни вълнува. В действие е от 2012 година, след като се включи и Чили. Флотата е от 8 кораба, включително немски и литовски, които ловуват Сафрит. Виждате, значи, че имаме три организации за регионално управление на рибните ресурси, в които участва Европейският съюз. Имаме флота, малка флота, но съществува. Тоест, представени сме навсякъде. Сега по въпроса за двустранните партньорски споразумения за риболов, съюз сигурност знаете даже по-добре от мен, че най-старият договор е този с Кирибати, след това Соломоновите острови и микронезийските държави. Последните два имат определено някои затруднения в оперативната си дейност, особено с микронезийските държави имаме големи затруднения, въпреки че финансовите задължения на Европейския съюз са покрити много отдавна и нямаме нищо като насрещна престация. Комисията ще ни каже сигурно подробности. И а, а пък Саломоновите острови искат да се оттеглят от двустранното споразумение и да тръгнат на една друга схема, която след малко ще ви представя. Затова искам да попитам Европейската комисия за това как стоят нещата с преговорите и да знам имаме ли мандат за преговори с островите Хук и Тубало. Това са две островни държави, с които в момента комисията преговаря. Мисля, че островите Хук са в по-напреднал стадия, отколкото островите Тубало. И така, виждате, че всичко е свързано с риболова. Ние всички тук разбираме много от риболов. Така че до тук фактологията. Сега, малко по-философски разсъждения по а, въпроса, тъй като е много важен региона за м, уловът на рибатон. А рибата тон е световен риболовен пазар, за това зоната, региона си заслужава. От 2009 година насам, това сигурно го знаете, и това са сравнени данни с ФАО и други организации, уловът на е, туноподобни е от 4 милиона 200 хиляди до 4 милиона 400 хиляди. С други думи, стабилни са стойностите. Всички смятат, че няма да се покачват повече стойностите. Ако има промяна, тя ще бъде надолу. Тоест, стабилно е. 80%, както ви казах, от рибата тон се потребява в консервиран вид. Т.е. консервната промишленост е също много ангажирана тук от тези от тази преработваща промишленост, консервна промишленост, 8% е принадлежи на Европейският съюз, а 92% се произвежда от трети държави. И преместването, изнасянето на консервната промишленост от Европейския съюз навън вече е факт няма как да намалим повече този 8, тази 8% на стойност. Председателят на Европейската комисия се призовава за изнасяне на европейската индустрия, не точно риболовната, а принципно, няма тук сега да влизам в подробности, но ви казвам, че от тук при нас няма вече на къде. Тъй като пазарът на рибата, он е деликатен пазар. Рибите, рибата тон винаги предизвиква страсти, когато я обсъждаме. Искам да ви кажа, че каквато и да била концесия в търговската политика, каквато и отстъпка да направим, трябва да знаем, че това ще има отражение на друг вид политики. При положение, че ни, нашата политика е стабилна и при положение, че по-голямата част от консервите се произвеждат навън, каквито митни и митнически механизми от тук да а, предприемем, те ще се отнасят за третите партньори, които си поделят баницата, ако позволите в доклад на Европейския парламент вече бе отразено и записано, че това не ни засяга толкова нас, а по-скоро третите партньори. Спомнете си при посещението ни на Сейшелските острови, там ни стана ясно, че това наистина е така. Виетнам е най-конкурентната държава и щом в момента подписваме споразумение за свободна търговия с Виетнам, то това няма как да не се отрази на останалата част от региона. Всъщност казах Виетнам, казва ораторката, имах преди Тайланд. Тайланд е най-конкурентната държава в производство на консерви. Наистина, Папуа Нова Гвинея има нулева ставка мито така че каквото и завишена ставка в някоя съседна държава да предложим, това няма как да го подобри. Казвам ви го, за да го имаме предвид при анализа на една такава стратегия, като нашата риболовна. Тя няма как да не се превърне и в търговска в един даден момент. Преди малко ви казах, че Пасификът, Тихият океан е океан. А аз сега ще говоря само за част от него. Това, което ни вълнува в момента е Централният и Западен Пасифик. Тук има най-много ресурси, тук е 80% от световното производство, защото има и отдавна сме записали в нашите доклади, че има проблем с незаконният и безучетен риболов. В по-голяма степен, отколкото в други региони. Защо? Защото тук са 15-те държави АКТБ. И това вълнува тях, вълнува и нас. Затова го следим по-отблизо. Търговската политика, която прилагаме поради споразумението за партньорство, също помага за изработването на обща стратегия. Знаете, че държавите от АКТБ се делят на няколко на три групи. Тази, която нас ни вълнува в момента, се състои от 15 държави АКТБ, различни островни държави, Саломонови острови. Може да ги прочетете по аз го чарете, ако искате, когато получите доклада. Списъкът обаче не е най-важното. Важното е, че има 15 такива държави, принадлежащи на АКТБ, които участват и в регионалната организация за тези географски води и с тях в момента подписваме и споразумение за партньорство. Всички те са островни държави. Имаме тук една представителка на Зорските острови. Тя ще потвърди господин председателят също е от родом, от ултра периферна, от отдалечена островна страна. И всички ще потвърдят, че е, островните жители се характеризират с черти различни от е, обитателите на континенти. Асоциативният живот, който водят рибарите там е от изключително значение. Асоциативният живот принципно е важен за островните държави, но нас тук ни вълнуват сега риболова. Ще кажа след това съкръщението на английски, но това е агенцията Форум, FFA, Fisheries Forum Agency, агенция по риболовните въпроси Форум. И с тези сигли ще си служа за в бъдеще. Регионалният подход от страната на партньорите фигурира и в многостранният в многостранното споразумение което те са подписали от 1988 година с Съединените щати. Именно с агенцията FFA е подписано това споразумение с Съединените щати и през 2013 година е преподписано за 10 години до 2013 и сега значи пак ще се предоговаря. Какво? На какво дава право това споразумение дава право на 14 милиона долара и 50 кораба флота, които да ловят риба в териториалните води. Цифрите, с които разполагам, със сигурност не са окончателни, но поне като ориентир могат да служат. За бъдещото споразумение обаче се очаква, сега ви казах, че има 55 сейнера и бъдещият, бъдещите преговори са за 40 до 45. Значи ножицата ще се затвори с около 10 кораба. След това 8-те хиляди е, дни на риболовни рейсове и 60 милиона долара са двете основни характеристики на това споразумение. Ако си направите сметка, ще видите, че се очаква намаляване. Сега, по въпроса за економическото партньорство и преговорите по него. ИСП. Какво означава това? Това означава нов подход в търговските отношения между държавите АКТБ и Европейския съюз. Като крайната цел е системата за общи преференции, предвидена от Котону, да се е, приравни, да се равни към системата на СТО системата за общи преференции трябваше да и се сложи край в един определен момент, защото вървеше против разпоредбите на СТО. В а, случая на Тихия океан, със сигурност си спомняте, че договорихме и подписахме споразумение. Тук го ратифицирахме в Европейския парламент през януари 2011 година. След това съветът го прие месец по-късно и Парламентът на Папуа, Папуа Нова Гвинея го подписа през май месец същата година. Фиджи, който вече бе в преговорен процес, все още не е приключил и не прилага споразумението. Това споразумение определя ясно целите и целта е по-добър достъп до пазарите – както и предложение за устойчиво развитие и установяване на зона за свободна търговия. Важно е да подчертаем, че тук за първи път пристъпихме към изключение или дерогация на нашия жаргон от основните правила. И тук има много важен символен заряд, <laughs> защото последиците не са достатъчно стабилни все още, за да можем да вадим изводи. Как, когато има преференциално митническо отношение към дадена държава, това означава, че продуктите, към които се прилага тези митнически изключения, трябва да произхождат от съответната държава партньор, за да защитава местните производители. Това бе принципът до сега. Сега, за първи път, въпреки че аз мисля, че не е точно за първи път, но поне е призната като от Европейската комисия за първи, като първенец, е сегашният случай. Може би колегите си спомнят за дебата. Нашето мнение е, че Генерална дирекция търговия в комисията не бе доанализирала достатъчно последствията, които тези митнически облаги щяха да окажат на преработващата промишленост. Казваме тук, че не са анализирали достатъчно. Но анализа всъщност трябваше да се съсредоточи не върху нашата преработвателна промишленост, а върху тази на държавите партньорки. И за това по аналитични, с аналитични инструменти се стигна до извода, че Олекотяването на митата на производителите може да окаже своето влияние по пътя на осмозата върху консервната промишленост. И това ви го обяснявам, защото аз бях сред един от критиците на Европейската комисия на времето, защото сметнах, че не е анализирала в, достатъчно степен, в достатъчна степен характеристиките на пазара на рибатон. Сега обаче малко си промених мнението. Може би преди съм критикувала прекалено, сега обаче си давам сметка, че този въпрос не е съвсем прост и еднозначен, и то защото тук са замесени не само Европейският съюз, а и други държави. В момента Европейската комисия договаря нов договор – който да обхване всички държави АКТБ от региона и не да включва не само търговия с стоки, а и с услуги. Обикновено това те наистина договарят. Стоки и услуги заедно. По въпроса за рибното стопанство, и това уверение го получих е, от тях, рибното стопанство е било един от най-спорните въпроси по време на преговорите, защото тези третите държави искат пълно изключение за местните правила. Т.е. не само за преработващата промишленост, което вече е, фигурираше, а и за пресните и замразени продукти. Европейският съюз Да, господин председател, знам, че нямам време, но сега искам да разкажа всичко. Съжалявам, съжалявам. Кармен, нищо не съм казал, само правя жестове. 25 минути. А, казва госпожа Фрага, а, имам време, нямаме нищо друго, нямаме какво да правим днеска сутринта. Вчера, вчера аз самата работих до 11 часа вечерта. Защо да не използваме днес, че ни е малко по-разтоварен дневния ред. Искам да разкажа нещата, ако искате, обаче веднага млъквам, господин председател. Боже Господи, нищо такова не съм казал, каза председателя. Продължавайте, продължавайте. Добре, няма, каза госпожа Права. Няма да ви задържам повече, просто се извинявам, но аз като правя нещо, го правя като хората. Затова искам да ви обясня всичко много хубаво. Надявам се, че ви интересува това, което ви разказвам. Ако не ви интересува, веднага млъквам. Искам да имам аудитория, която ме слуша. Ако не ме слуша, няма оратор. Така, продължавам. Искат, значи, пълно изключение на местните правила. Това обаче все още не е решено дали ще се случи или не. Европейската комисия на свой ред иска достъпът до рибните запаси да бъде гарантиран. Рибните ресурси на ексклюзивните, изключителните економически е, зони на тези държави. Това на свой ред би гарантирало устойчивото развитие на сектора и ще намали безотчетния и недеклариран риболов. Щом те искат от нас пълно изключение от прилагането на мита спрямо техните продукти, ние пък в замяна искаме повече прозрачност за въпросите, които ни интересуват и пълен достъп до техните териториални води от изключителната економическа зона. Това е на двете е, везни сложено. Всеки дърпа чергата към себе си, но така както аз виждам нещата, държавите от АКТБ не са в господстваща позиция, както може да очаквате. Очаква се следващия кръг на преговорите през юни месец. И сега, какво мисля аз по този въпрос след анализ на всичко това? Разбира се, Господин председател, не ме гледайте, че се притеснявам. Сега ще приключа. Държавите от региона. За държавите от региона риболова е от жизнено важно значение, това е ясно. И за това искат изключения за прилагането на местните правила. Европейският съюз не иска да се съгласи, освен ако няма някаква насрещна престация, плюс повече прозрачност и повече отчетност. Сега обаче аз не разбирам защо тези държави толкова много се вълнуват от всички тези въпроси, при положение, че са много далеч и крайна сметка не могат да са конкурентно поставени на нашият пазар. Започвам да мисля за бъдещи споразумения на Европейски съюз с Тайланд и стигнах до следният лично мой извод. Единственото обяснение на този интерес от региона към прилагане на изключения по въпросите за происхода на стоките е, че те искат да се запазят от безотчетния и недеклариран риболов, който могат да практикуват някои други партньори на Европейския съюз, като Фиджи, например. Какво можем да правим? Да направим. Разбира се, да трупаме информация, за да видим как вървят преговорите за споразумението за партньорство. Да видим на къде се накланят везните и дали ще имаме в крайна сметка достъп до техните изключителни економически зони. Всичко това, разбира се, трябва да бъде регулирано по някакъв начин в някакъв юридически е, документ. Този юридически документ може да е, се и изработи по един или по друг начин. Това вече не го решаваме ние, а представителите на Европейската комисия. И всичко това разбира се в рамките на агенцията форум, за която ви казах, че оперира в региона. Там бихме записали изискванията за борбата срещу незаконния риболов, за прозрачността и така нататък. И така нататък. Госпожа Льовен, може би сега не ме слуша, но със сигурност би се заинтересувала от факта за компенсаторните механизми. Няма повече да говоря по този въпрос, защото искам да чуя вие какво мислите и вие какво мисли и какво мисли комисията, но мисля, че нещата биха могли да надхвърлят регионалното равнище и да повлияят на други въпроси, които ни вълнуват. Именно управление на рибните ресурси, безотчетният безотчетният риболов и така нататък. И тук, пак повтарям, компенсаторните схеми. Има две графики, които съм ви подготвила, може да видите до каква степен не се зачитат правилата и за това предлагам компенсатерният механизъм. Благодаря. Благодаря, каза председателя. После ще ви дам думата пак. Господин Депипер от комисията сега ще му дам думата. Sí, prefieren eh, primero intervenir los diputados. Normalmente lo hago así. Eh, е, така обикновено процедураме, процедираме докладчикът, комисията и след това господа депутатите. Обаче сега добре почнем първо с депутатите. Господин Галахе. Започваме, значи, с депутатите и след това комисията може да отговори на някои междувременно възникли въпроси. Господин председател, искам да кажа нещо съвсем накратко. Ако позволите, госпожа Арес не може да е с нас, не можа да дойде днес за нашето заседание, но би искала да подчертае колко е важен въпросът за региона. Според нея Стратегията за постигане на компромис трябва да бъде основното в взаимоотношенията между тези държави и Съюза. Трябва да подчертаем колко е важен регионалния подход по тези въпроси. Трябва да подчертаем колко са важни споразуменията за риболова за държавите от Тихоокеанския регион. Според нас исканията на тези държави са разумни и трябва да подпомагаме тези държави в техните преговори, техните взаимоотношения с Съюза. Трябва да има ясни правила за риболова в региона и да се предотврати, доколкото може, незаконния отчетения риболов. Както чухме от Кармен Фрага, докладчика, Работата по това досие продължава в следващите дни и месеци. Благодаря. Благодаря, господин Калахан. Благодаря, господин председател. Благодаря, Кармен. Много внимателно изслушах доклада ти. Наистина това е темата на днешното ни заседание. Не мисля, че е, времето, което отделихме, беше прекалено много, защото въпросът е сериозен. Така че поздравления за инициативата, поздравления за добре подготвения е, доклад. А сега е, трябва да кажем, че е, преговорите с е, държавите от е, региона продължават вече известно време и според мен тук става въпрос за нещо много важно. Това е най-важният природен ресурс на региона – рибата. Така че това, което обсъждаме е споразумение за економическо партньорство с региона. Регионалният подход е подходът, който трябва да използва Европейския съюз, естествено, но трябва да бъдем последователни. Трябва подхода ни да бъде един и същ и по отношение на споразуменията и по отношение на това, което се договаря от Генерална дирекция търговия на комисията. Не бива да се прави разлика между държавите и да се приветства опита на тези държави да се обединят. Радвам се, че госпожа Фрага спомена страните, които, държавите, които са страни по споразумените от Науру тези държави всъщност доста добре успяха да разработят своя общ обединен подход, за да защитат националните си интереси и по-конкретно рибно стопанство. Така че Европейския съюз трябва да има една координирана последователна политика, когато се договарят партньорствата в сферата на рибарството. Комисията, за съжаление, не успя да сключи споразумението с Микронезия и с Соломоновите острови. Имаше много напрежение по отношение на регионалния подход и е, подхода по отношение на съдовете, които извършват риболов в региона. И затова тези споразумения не успяха да бъдат е, сключени. А това, което чухме от докладчика, е, ни подсказва, че същите трудности има и по отношение на споразумението с Кирибати. Всичко това създава напрежение в региона и Кирибати под подписаха споразумение без да има стандарти за дните за риболов, за тонажа, което според мен е проблем. Трябва да се вземе предвид в крайна сметка и политиката за развитие на Европейския съюз, търговската политика и да имаме един последователен подход по отношение на външния свят. Не ни помага обстоятелството, че в региона на Европейския съюз се гледа като на страната, която не е готова на сътрудничество по отношение на политиката по рибарство и политиките за развитие. Това по този въпрос. Освен това има и е, въпроси, свързани с ресурсите. Госпожа Фрага засегна този въпрос. Това е подход, който според нас като цяло трябва да бъде прерогатив Въпросът е много деликатен по отношение на споразумението за партньорство. Видях някъде 5% като цифра, която беше цитирана. Не зная дали все още нещата стоят по този начин. Държавите от АКТБ искат удължаване на дерогацията а, за рибните филета. Искам да попитам комисията какво мисли тя по този въпрос и какви ще бъдат последствията, ако бъде дадена такава дерогация. Благодаря. Благодаря, госпожа Патран. Благодаря, господин председател. Благодаря на Кармен за подробното и въведение в тази тема. Тя наистина е много съществена за Европейския съюз. Определено това е един от най-важните въпроси, които ни занимава. Съвсем накратко ще ви кажа какви са моите притеснения. Те всъщност е, са споменавани и от мене, и от други колеги многократно е, и до сега, но мисля, че е, спокойно мога отново да подчертая тази проблематика, която е важна в контекста на днешното ни обсъждане. Първо, нещо много тревожно. Споразумението за свободна търговия и преговорите с Тайланд което има отношение към цели отрасъл. Тайланд и в момента е един от основните износители на риба тон в консерви. Изнася и за Европа. Въпросът за митническите сборове непрекъснато се повдига от тези европейски участни, от участниците на тези пазари. Така че е, искам отново да повдигна въпроса за тайландският износ на е, консервирана рибатон в Европа. Тези количества намаляват малко, поради обстоятелството, намаляха малко, поради обстоятелството, че опаковката не беше качествена, а и съдържанието на консервите не беше с много добро качество. Така че трябва да имаме предвид и потребностите на нашите а, е, производители. Те не би трябвало да а, е, бъдат заложници на това, което ние внасяме. Така че а, трябва да сме наясно. Консервираната риба тон а, трябва да бъде за нас важен въпрос а, при а, преговорите с Тайланд. Тук става дума за продукти, които трябва да бъдат обект на съответната защита в Европа. Не можем да си позволим да поставяме условия, които да задушат отрасъла. Тук става дума и за зависимостта на целия отрасъл. Тук има дълга традиция в Европейския съюз и има много хора, които разчитат на прехраната си на този отрасъл. Има економическа динамика, която е създадена в този, в този отрасъл, особено в държавите в Южна Европа, където има много работни места в този отрасъл. И това ще бъде очевидно основна тема в следващия дебат по опор в рамките на Европейския съюз. В Европейския съюз непрекъснато навлизат продукти на рибното стопанство от Азия. и отново трябва да кажем какви са условията. условията, при които се отглежда тази риба. Тези условия многократно се критикуват от Европейския съюз. Така че тук като че ли правилата се разминават и трябва много внимателно да се занимаем с ситуацията такава, каквато е тя в момента. Трябва да помислим и пред какви предизвикателства са изправени нашите собствени рибни стопанства. Другото, което искам да спомена е, че трябва да бъдем по-строги при е, еднородното налагане на правилата, трябва да сме сигурни, че правилата се спазват по един и същи начин и от тях не се правят изключения. И по правилата за происход, и по другите правила и изисквания, за които знаем, че налагат много ограничения на европейското стопанство. Така че трябва да осигурим конкурентоспособността на нашето рибно стопанство. В Европа то много често страда от обстоятелството, че правилата се прилагат различно за чуждестранните и за нашите производители. И нашите производители губят своите, своите експортни пазари ако сравняваме нашият отрасъл с отрасъл в трети страни, това става пределно ясно. Така че трябва да имаме предвид и това обстоятелство. Тук говорим за много основни неща. Разбира се, по този дебат има и много подробности, но все пак нека да благодаря още веднъж за прекрасното въведение. Госпожа Томас. Euh, благодаря. Благодаря, госпожо Фрага. Наистина това не е лесен въпрос. Аз не съм голям специалист, но пак срак искам да изразя мнение. Както каза госпожа Льовин, и аз смятам, че когато договаряме търговско споразумение с държави от Тихоокеанския регион, то наистина голяма част от, този, от това споразумение е посветена на рибарството и на рибните ресурси. Така че какво по-естествено от това ние да се произнесем в такъв един дебат. Смятам обаче, че тази стратегия и условията на споразумението ни изправят през нашите собствени демони, <laughs> собствени противоречия. Имаме стриктни изисквания спрямо незаконният е, и безотчетен риболов и също времено поне е, две страни, ако добре съм разбрала госпожа е, Фрага, има поне две страни, които са в момента разследвани точно по въпросите за незаконния и безотчетен риболов. И това поне трябва да ни се стори подозрително. Сега, а, имаме споразумение с а, Папуа Нова Гвинея и казваме да няма специални дерогации за местното производство, а пък това от една страна. От друга страна, щом няма такива изключения, то това би могло да означава, че преди да стигнат до местното равнище, до местния пазар, тези продукти най-вероятно са дошли от някъде другаде и там някъде другаде може да се практикува безочетен риболов. Няма как всичко да контролираме. Ако се опитваме всичко да контролираме, в крайна сметка какво правим? Даваме карт бланш на черния пазар. Могат да се прехвърлят е, законни, незаконни улови от тук, от там. Питам се, дали трябва да отхвърлим е, искането за прилагане на изключение за местните продукти в замяна на достъп до изключителната е, економическа зона? Не знам. Аз питам, че по, аз мисля, че по-скоро трябва да прилагаме по-стриктна позиция в преговорния процес. Така поне аз виждам нещата. И е, ако, ако генерализираме прилагането на изключения, ако го прилагаме винаги, отваряме всички шлюзи и ще ни залее липсата на правила, липсата на регламенти и в крайна сметка ще си вкараме автогол там, където искаме да отбележим гол в противниковата врата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Томас. И сега давам думата на господин Депипер от комисията. Yes, uh, thank you, Uh, uh благодаря, господин председател. Аз uh, съм съгласен с казаното до тук. Отлично описание беше направено на ситуацията. То послужи като добър, удачен увод към дебата. Готов съм да отговоря сега на някои въпроси и коментари. Е, трябва да кажем, че в този регион се произвежда голяма част от е, рибата тон в света. А ние сме пазара за тази риба и трябва да подходим съответно по този начин. Правната основа тук е споразумението за економическо партньорство. Ние работим с колегите от Генерална дирекция търговия. Следим какво се случва там. Справо беше отбелязано, че една от основните теми е достъпа на страните от Тихия океан на нашите пазари и дерогацията в това отношение е един от основните елементи. Зачита се и аспекта свързан с отговорната държава пазар. Въпреки, че става въпрос за търговско споразумение, което отговаря на интересите на нашите партньори, за Съюза също би следвало да има известни предимства, достъп до ресурси за нашия флот. Той е осигурен до известна степен, но е доста ограничен. Говорихте за сейнерите с мрежи Гъргър. -гър. Споменахте техния брой, ограничен е той. И сега, ако трябва да се върна на въпросите, разговаряме ли с колегите от Генерална дирекция търговия? Да, това е така. Споменахте присъствието на Съюза в този регион, присъствието в регионалните организации за управление на риболова. Опитваме се да следим какво се случва с научната информация и с опазването на запасите. С други думи, опитваме се да работим така, че да се отчита биологичното състояние на запасите, точно както правим в териториални води. Искаме да има добро управление, да се спазват политиките. Имаме и един стабилен инструмент за борба с незаконния риболов. Някои от страните в региона са били подложени на стриктен анализ в това отношение. Мога да ви кажа, че е, следваме определения начин за работа, някои страни от региона определено участват в такъв незаконен риболов. По отношение на регионалните организации за управление на риболова и нашето участие в тях, ние следваме насоките, зададени от нашите партньори. Що се отнася до двустранното сътрудничество – Стремили сме се винаги да сключваме споразумения за партньорство. Два пъти ги споменахте вече. Сега имаме споразумение с Кирибати. То е на ваше разположение и се надяваме, че ще го приемете. То отговаря на насоките, които сте ни дали. Имаме увеличение на корабите в флота, имаме добро секторно сътрудничество, имаме разделяне на достъпа и таксите в рамките на сътрудничество, има клауза за правата на профсъюзите и Кирибати също одобри текста на споразумението. Повдигна се въпрос какво да правим с схемата за корабодни. Принципно ние не сме против тази схема. Тя може и да е добра по своя характер. За съжаление, така както е определена тя в момента, не е задоволителна. Не можем да одобрим една такава схема на корабодни, когато там липсва прозрачност. Бихме желали тази схема да не дискриминира, да осигурява правна сигурност. Искаме будните, които се определят да отговарят на научната информация и нивата на устойчив риболов. Това в момента не е така. Така че принципно не сме против тази схема. Обсъждаме заедно с регионалните организации в Тихия океан и ние сме посещавали района и те са били тук при нас. Готови са да обсъждат този въпрос, но все още не сме на финалната права. Е, междувременно надяваме се, че споразумението с Кирибати ще бъде прието и ще ни даде възможност да продължим да ловим риба в региона и да продължим да играем своята ограничена роля. Ако погледнете общия улов на Съюза в този регион, ще видите, че нашето присъствие е изключително ограничено и определено не застрашаваме състоянието на запасите. сключихме споразумение с Микронезия. За съжаление, ние изпълнихме поетите обещания, но същото не може да се каже за Микронезия. Жалко е, че това се случи и трябваше да се оттеглим от протокола. Бяхме договарили, договорили с тях това оттегляне. По отношение на Соломоновите острови, нещата са в задънена улица. Има напредък по отношение на работата за новите споразумения. Беше зададен въпрос за островите Кук. Ще има мандат за преговори. Мисля, че можем да очакваме добри резултати по това двустранно споразумение. Попитахте дали може да има последователен подход за тези споразумения за партньорства. Да, естествено следва да подобрим а, своя подход, начина на действие, но отворена е вратата в това отношение. Имаме нужда от е, правна сигурност, от е, прозрачност, от цялостна рамка за нашия флот. Имаме научната информация, знаем какви са нивата на опазване – видяхте, че по отношение на корабодните те се увеличаваха, макар че натиска върху запасите продължаваше да бъде голям. Това е неразбираемо. Ние ще продължим да работим за такива споразумения, по силата на които няма да бъде дискриминиран нашия флот. И както каза госпожа Патран Невеш, е, трябва да има равнопоставеност. Е, така и така не присъстваме, кой знае колко в този регион, не би следвало и да ни дискриминират. Попитахте за достъпа и има ли искане от страна на Съюза за 5% достъп? Няма. Тези 5% се появиха в резултат на разговори с страните от Тихия океан и те казаха какво предлагате 5% например. Е, само, че тези 5% не са фиксирани веднъж за винаги. Основното тук е да се определи платформа за сътрудничество, която да бъде обсъдена, която да гарантира равновесие за двете страни. И естествено ще търсим такова управление на системата, че в крайна сметка да се, се гарантира устойчивост. Дебатите продължават. Беше зададен въпрос за е, така наречения глобален сорсинг. Какви са последиците? Какво означава това? Е, много технически по своя характер въпрос. Това е, е дерогация, свързана с правото за происхода, правилата за происхода. в крайна сметка това са двустранни споразумения, не са споразумения от а, типа ДДА. И ползите се свеждат само до предвиденото в приложното поле на споразуменията. Какви са последиците от а, нещо подобно? Губи се контрол върху случващото се Има рискове, освен това. Може да има доставки на риба от страна на кораби, които са въвлечени в незаконен риболов и няма как това да се контролира. Какъв е приноса, каква е ползата? Ползата е по-скоро за, за партньорите, които в някакъв друг контекст могат да разговарят с трети страни. Тези дерогации могат да се окажат полезни за третата страна, която не е част от споразумението. В този случай азиатски флот може да извлече полза. И косвено се дава достъп до пазара на този флот. Естествено, може да се види какви са ползите и за Съюза. Трябва да се следи каква е ползата и дали има натрупване на ползи за, за трети страни. И съответно да се действа. дали има ползи за страната партньор или пък Съюза трябва да се откаже от някакви ползи. Става въпрос за, за крехко равновесие. И трябва да се следи какво се случва. Има различни инструменти, с които и благодарение на които това може да се случи. Проблемът тук е, че има е, подриване на преференциите за другите партньори. и съответно това подкопаване може да окаже вредно въздействие върху европейската индустрия. Тъй като европейския флот винаги се опитва и европейската политика винаги се опитва да търси златната среда всички. Това от моя страна, мисля, че така отговорих на повечето коментари и въпроси. Готов съм да отговоря на допълнителни въпроси, ако се появят. Да, Фрага. Госпожо Фрага. Е, е, Много благодаря. По въпроса сега за регионалният глобален подход. Господин Галагер, госпожа Льовин, аз самата подчертахме, разбира се, че сме за този глобален регионален подход. Така и ви казах. По въпроса за Весел Day схемата за корабо дни, аз съм за, смятам, че може да се приеме като компенсаторен механизъм, но това трябва да бъде отчетно, за да стигнем до тази графика, е, която ви показвам. Трябваше да от използваме статистиките на организацията в крайната им форма, които поне 10% се различаваха от това, с което аз разполагах в началото. През 2009 година бе прият един лимит, един предел на максималното риболовно усилие като средно статистическа стойност на годините след 2004 година. Виждате, значи, че и изобщо не е зачетено това тази схема за кораба от дни, разбира се, че може да сработи, но само ако е отчетна и прозрачна и си спазва собствените правила. За момента това не е случая. По въпроса за повдигнат от госпожа Патран Невеш. Не знам какво влияние може да ни окаже на нас. По-важно е влиянието, което могат да си оказват взаимно третите партньори. Ако има в момента споразумение за свободна търговия с Тайланд, и ако тайландския експорт се облага с нулева митническа ставка, всичко пропада. Всичките ни усилия. Защо? Защото Австралия. Австралия много консерви внася от а, Тайланд, а пък преди от Папуа Нова Гвинея. Защо? Сега вече не е този случай, защото нулевата митническа ставка на Тайланд направо срива усилията на Папуа Нова Гвинея. Папуа Нова Гвинея, извинете. Какво искам да кажа с всичко това? Искам да ви кажа, че нашата търговска политика оказва влияние не само върху нас, а върху партньорите ни. Това, като повдигна госпожа Томас като въпрос. Да ви кажа просто, че не знаем, осъзнаваме факта, че има незаконен риболов тук. Има правилник, за провеждане на анкети, на разследване на такива случаи на незаконен риболов. И има две държави, наистина, от региона, които са получили такъв вид призовка, т.е. това е вторият по-напреднал етап на разследването срещу тях, а други са в момента в процес на разследване. Е, лошото или хубавото вече е направено. Това, което обаче може би трябва да предпазим е Папуа Нова Гвинея, тъй като там наистина има резултат от нашите усилия за борба срещу незаконния риболов. Други държави, като Филипините и като Тайланд, ловуват в ексклюзивната економическа зона на Папуа, защото самата Папуа си няма собствена флота, така че наема кораби на чуждестранни собственици да й вършат работата. За това настоявам аз за наш достъп до а, техните териториални води, защото ако не сме ние, те са принудени да дават достъп до други, на други достъпът до рибни ресурси. Разбира се, че е важен. Не може да увеличим броя на кораби от нашата флота, защото такива са правилата. Четири сейнера имаме, които ловуват там, така че в замяна на това трябва компенсаторно да имаме право на достъп. Защо? Защото 80% от тези териториални води са ексклюзивна економическа зона. Много малко са за, свободен, междунар... за свободно международно плаване. Ето за това го предлагам. На мен ми се струва а, компенсаторно, като в замяна на намаления брой кораби, които имаме. И това от мен повече няма да говоря. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Щом няма други изказвания, минаваме към следващата точка на дневния ред а именно техническите мерки в района на Балтийско море, голям и малък Белт и протока Оресунд. Докладчикът е господин Грубарчик. Заповядайте, отново имате думата. нямаме за веле часу, але то справо... Благодаря. Господин председател, нямаме много време. Този доклад беше обсъден вече на няколко пъти и на срещи на докладчиците в Сянка и в рамките на нашата комисия. Решихме да следваме обичайната законодателна процедура за приемане на техническите мерки за Балтийско море. Искаме да приложим принципите на Лисабонския договор. На няколко пъти вече беше споменавано, че доклада е важен за бъдещето на е, рибните запаси и тяхното опазване, най-вече в Балтийско море. Два доклада които в момента се обсъждат, оказват своето въздействие върху този текст. Става въпрос за фонда за рибарство и европейската политика в областта на рибарството. Окончателните текстове на тези две досиета ще окажат сериозно въздействие върху нашия доклад. Има изменение за крайния срок за внасяне на изменения, а именно една година след публикуването на доклада. На доклада за общата политика в областта на рибарството в официалния вестник на ЕС. Имаме нужда от време. И нещо не толкова важно, би следвало да обърнем внимание на информацията, която получаваме напоследък от рибарите в Балтийско море. Наскоро проведохме редица срещи с организации на рибарите, не само в една страна, а именно Полша, аз съм поляк. Имаше срещи и в други балтийски държави. Нека да обърнем внимание на заключенията от тези срещи. Аз участвах в една такава среща в Устка, място, което е център на улова на треска. Там се каза, че положението е изключително опасно. Качеството на треската е много ниско. В момента запасите са попълнени, успяхме да ги възстановим, но качеството на рибата е много лошо. Показаха ни някои екземпляри и видяхме, че за рибата няма достатъчно храна и равновесието в екосистемата е нарушено. Всички знаят, че Балтийско море е много специфично по своя характер. То представлява една монокултура. Рибарите споменаха много причини за това, защо се увеличава улова на пелагични видове. То оказва въздействие върху качеството на треската. И рибарите бяха много очудени от приетото от съвета миналата година решение – за увеличаване на квотите за пелагични видове и намаляването на квотите за треска. Това е довело до нарушаване на равновесието и ето защо рибарите смятат, че това е една от причините за ниското качество на треската. Просто няма как да се продава такава риба и за рибарите се налага да изхвърлят своя улов, тъй като няма как да произвеждат филе. Рибата представлява просто кожа и кости. Видяхме такива екземпляри. Ето защо аз предлагам комисията да се намеси тъй като техническите мерки са изключително важни. Благодарение на тях качеството на рибата се повишава, те оказват въздействие върху, върху качеството. Какво искаме в крайна сметка? Да намалим изхвърлянията. Ето защо тези мерки са много важни за бъдещето на риболова в Европа и за опазването на запасите. В хода на преговорите решихме да подкрепим комисията в нейното искане да се следва обичайната законодателна процедура за промяна в регламента. Но така или иначе на лице с обстоятелства, които ни заставят да действаме бързо. Благодаря, господин Грубарчик. Госпожо Льовен, Ви имате думата после комисията. Благодаря много. Искам да благодаря на докладчика за заключенията, с които ние сме напълно съгласни и подкрепяме и подхода. Искам да подчертая, още веднъж казаното от господин Грубарчик по отношение на условията. Качеството на треската в този регион наистина е, е слабо, лошо. Тук става дума не само за биомасата, която влияе върху е, запасите, но и върху размера, върху разпространението на този вид. Е, през 80-те, 90-те години треска имаше в целия регион, докато сега размерите са само 30-35 см в Ботническия залив и това, разбира се, е проблем за рибарите. Макар, че статистиката, данните изглеждат добре, но дори и рибарите в Швеция считат, че квотите са прекалено високи. Е, те пречат е, на възстановяването на запасите, е, просто запасите трябва да се възстановят така че искам да използвам възможността да подкрепа казаното. Това е и моето убеждение. Цялостната картина е такава, че трябва да направим необходимото за възстановяването на запасите. Не става дума само за данните, но и за биомасата, за размера и разпределението на запасите. Комисия на Госпожа Сеспена от комисията. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността да благодаря на докладчика, на господин Грубарчик. Комисията подкрепя а, неговите предложения на този етап. Единственото, което бихме искали а, да бъде доразяснено е а, изменение 2. Това е един ново разработен документ, изменение в предложението, което направихме, а именно задължението за отчетност пред комисията в един 9-месечен период, преди да изтече периода на делегираните правомощия на комисията. Така че искаме разяснение. През тези 9 месеца комисията няма ли а, право да предлага делегирани актове и ако трябва да предоставим доклада 9 месеца по-рано, това означава, че ние трябва да подготвим проекто документа поне 3 месеца по-рано. И всъщност тогава правомощията, които са делегирани от парламента, са валидни за година и половина, да не кажем само за една година. Е, така че искаме разяснение по този въпрос. Що се отнася до научния консултации по отношение на, на Балтийско море. Е, информацията ще бъде предоставена утре. Е, принципите за управление на запасите в Балтийско море а, и а, териториалното разпределение на запасите също трябва да бъде взето предвид. Въпросът с биомасата а, също е важен, защото той влияе на някои видове. Балтийско море има доста ограничен капацитет на своята екосистема. То не предоставя достатъчно хранителни вещества, неща, които ние знаем. Ние непрекъснато обсъждаме тези въпроси, за да видим как по-добре да възстановим запасите в Балтийско море. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Сеспена. Господин Грубарчик. Е. да. Да, наистина, изменение номер две, как да кажа, то се нуждае от допълнителни разяснения. Считам, че ще го направим в хода на двустранни обсъждания съвместно с правната служба ще разясним наистина текста. Естествено, че комисията има нужда от време, за да изготви своята позиция и да разпише съответния план. Именно за това съвсем откровено казваме, че продължаваме да работим по този въпрос. И в крайна сметка искаме един качествен доклад, който да бъде изготвен в необходимите срокове. Комисията, разбира се, трябва да има съответните правомощия. За това благодаря. Благодаря. Ако няма никой нищо друго, минаваме към седма точка. Последващи действия връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на комисията. Вече говорихме по този въпрос на предходни заседания и да ви кажа всъщност по предишния въпрос, че на 5 юни на обяд изтича въпрос, а, срока за пред, предлагане на изменения по доклада на господин Грубарчик. И сега продължавам с седма точка. Вече обсъдихме през април месец този въпрос и днес нашият докладчик Санчес Преседо ще ни представи проекто становището. Да не забравя да ви кажа, че на 5 юни на обяд пак изтича срока за, предла... за предлагане на изменения по този въпрос. Господин Санчес Преседо. Антолин, заповядай. Президенте. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Разменихме мнение относно основните понятия тук. Аз самият от последното заседание до сега се свързах няколкократно с правната служба за консултации по това проекто становище и стигнах до 6 е, пункта, в които подредих изводите от всичко това. Няма да повтарям казаното на предходното заседание, само ще поясня, че с влизането в сила на Лисабонския договор, член 290 управлява делегираните актове, а 291 актовете за изпълнение. Това означава нов начин на управление. С Лисабонският договор бе всъщност създаден нов вид акт, е, делегиран акт, няма вече само актове за изпълнение. И тук е силата на Европейския парламент. Кога да се прилагат едните или другите актове, това е въпрос на политическо решение. Това обаче трябва, нищо, че е политическо, все пак да бъде последователно взето решение. И целта трябва винаги да бъде по-добро законотворчество и по-добър парламентарен контрол. И от тук проистича въпроса за адаптирането на всички съществуващи от преди Лисабонския договор регламенти за изпълнение към новото положение на нещата. По въпроса за който ни занимава по въпросите на риболов, преди процедирахме с така наречената процедура за контрол, която сега следва да се промени. Регулирането с контрол следва да бъде адаптирано и това всъщност искам аз да поставя и да чуя и вашите мнения, чрез измененията. Това не е само технически въпрос, както ви казах, дали а политически законодателните актове трябва да обхващат основни въпроси. Основни въпроси, които са непрехвърляеми, ако мога така да се изразя. Те са изконна отговорност на законодателя, тъй като са политически, економически, свързани с големите цели, които преследваме, основните и ненакърними права на нашите граждани и така нататък. И така нататък. И за това всъщност тук законодателят следва винаги да упражнява контрол. Следователно, каква юридическа форма ще изберем, играе важно <coughs> значение за Четността ни пред нашите избиратели. И така, моите изводи са в този смисъл по първият пункт. Вторият пункт е свързан с последователността, която трябва да прилагаме тук в Европейския парламент. И в този смисъл ние споделяме тревогите изразени от председателския съвет за това, че Понякога критериите се различават, а правните основания и механизмът за контрол следва винаги да бъдат избирани според прилагането на едни и същи принципи. Разбира се, това с течение на времето ще се усъвършенства, ще натрупваме опит и нещата ще влязат в коловоз. Практиката ще ни направи по-мъдри и ще ни стане по-лесно да се координираме и да, процедура, да процедираме според правила и структури, които вече сме разработили за това. Сега, на трето място, има мрежа от специалисти, в парламентарните комисии, експерти по техническите въпроси. Така че аз мятам, че трябва да създадем и такава мрежа от политически специалисти. Може би дори някой парламентарист следва да бъде начело на някоя работна група. Това не означава, че цялата отговорност ще пада върху него. Той просто ще бъде водещата фигура може да бъде евентуално докладчика, а може и да не бъде. Но поне да има някой, който с, да се занимава целенасочено с обмена с информация с комисията като представител на някоя парламентарна комисия, тази, която е водеща, да кажем, при обработването и изработването на някой доклад. Следващ четвъртия пункт от моите изводи е свързан с предложение спрямо законодателството, предхождащо Лисабонската ера. Има различни критерии и критериите са се променили – критериите на парламента спрямо тези на комисията и съвета за това какъв документ да се, какъв акт да се предложи. Съветът предпочита актовете за изпълнение, а не делегираните, защото там участва повече и контролира повече. А пък тук ние бихме могли да анализираме в дълбочина, за да видим как пък ние да защитим правото си на контрол. Член 291 определя условията, при които един или друг, една или друга институция упражнява контрол. Така че можем да противостоим и ние с елементи от договора на желанието на съвета да прилага е, този вид юридически формули, които му гарантират най-голям контрол. Ето за това трябва да изнамерим най-разумният метод за използване на процедурата. Следващата точка е свързана с нагаждането, така наречения инструмент за лизбонизиране, т.е. за прилагане в привеждане в съответствие на това, което съществувало преди влизането в сила на Лисабонския договор към новите, към новото положение. До година трябва вече да приключим с това, тъй като приключва и легислатурният период. Смятаме, че ще имаме време за това. Просто го повтарям като призив. И на последно място предлагам да се споразумеем с съвета и е, комисията за това как да тълкуваме въпросните членове и как да ги прилагаме. по най-разумен начин това са моите предложения на вашето внимание. Благодаря, председателя. Благодаря, господин Санчес Преседо. Някой иска ли нещо да каже? Госпожа Томас. Oui, merci, monsieur le président. Je part... да, да, благодаря. Благодаря, господин председател. И аз съм на същото мнение. Споделям казаното от господин Санчес Преседо. Просто искам нещо да добавя, нещо, което ме безпокои. По въпроса за отговорностите на парламента. И аз съм на същото мнение, а именно, че законодателят не може да се откаже доброволно бе, от отговорностите си, особено когато те са законодателни. Аз самата често се сблъсквам с това, когато става дума за лисабонизацията на регламента за контрол. Не разбирам как бихме могли обаче в действителност да контролираме делегираните актове. Има малко делегирани актове, това е едно на ръка, защото още не сме станали силни, не сме се наложили. Има списъци, които просто пристигат до нас, пращат ни ги по имейл. И ако не разработим процедура за контрол, достойна да носи това име, то тогава парламентарният контрол контрол само ще се извършва на хартия или по имейл, а по същина ще бъде отсъстващ. Няма да го има. Ето това е важното за мен. Това смятам, че трябва да ни занимава на първо място, да вземем мерки. Не знам точно какви, просто казвам, че трябва да го направим. В противен случай ще изпуснем реална възможност да наложим контрол и сега, пък и в бъдеще. Благодаря. Sí, alguna otra intervención. Благодаря. Някой друг? Иска ли да вземе отношение някой от комисията? No veo a nadie. Señor Sánchez Преседо. Господин Санчес Преседо. Благодаря. Благодаря на колегата Томас. Да, наистина. Важно е. Защо защото това са два основни и немаловажни аспекта. Демократичният принцип, а именно легитимността, законосъобразността на решенията, които взимаме и ефикасността демократичната ефикасност. Това са два основни елемента на нашата институционна дейност. Очевидно е, че законодателя трябва да се грижи за самия себе си, за това да не му се отнемат законодателски и политически правомощия. На 5 септември 2012 година излиза едно съдебно решение, където пише, че политическите решения трябва да се взимат, взимайки предвид многостранни и многопластови факти от реалния живот, на които да се основат тези политически решения. Защо? Просто защото политическите решения понякога зачекват много важни, основни, ненакърними елементи. Това не значи, че законодателят не може да иска други е, елементи да му бъдат присъдени. Разбира се, че може, но тези, които споменах, са най-важните. И това, което не бива да забравя законодателя, е ефикасността която дължи на избирателите си и трябва да гарантира демократичното качество на своята работа. За това това, което бива прието като законодателство, трябва да се въведе в реалният живот, т.е. да не остава само като риторична фигура, а да се превръща в качество на живота. Благодаря много на госпожа Томас за това, което каза. Благодаря на госпожа Фрага за кимванията и за жестовете на подкрепа, докато говорих. Така че чакам, чакам вашите изменения и ще ги включа в моето предложение. Благодаря, председателя. Минаваме към следващата точка за доклада относно посещението на делегацията на Комисията по рибно стопанство на канадските острови от 28 април до 1 май 2013 година. Шестима депутати. Както знаете, бяхме на това посещение. Има изготвен вече подробен доклад. Сега обаче на кратко, на много-много кратко ще ви го кажа. Няма да повтарям съдържанието на доклада, просто да ви кажа, че на първо място целта бе да посетим контролният център, центърът за контрол, защото имаше много слухове за пристанището на Лас Палмас и за това дали може да контролира незаконния риболов или не. Освен всичко това имаше и нещо друго, свързано с Канарските острови и с Испания, а именно споразуменията за риболов, които трябва да се преподпишат с Марокко и Мавритания. Дебатът бе много концентриран и това бяха двете важни точки. Целият първи ден го прекарахме на пристанището в Лас Палмас. Проведохме срещи с представители на всички сектори, заедно с началника на пристанищния комплекс, на пристави, пристанищния управителен орган, също така граждански организации, политически представители, така че си създадохме обща глобална представа за това какво прави пристанището и как контролира. Много доволни останахме и всъщност стигнахме до извода, че това е образцово пристанище и следва да неговият пример да служи на други. Социално-економическите аспекти на споразуменията за свободна търговия с Марокко и Мавритания бяха, както ви казах, вторият момент. Стана много ясно, че сме загрижени и че мавританският вариант, така както бе записан като начална версия, е неприемлив защото корабите не излизат на риболов и е, разрешителните всъщност не се използват. На следващия ден посетихме другият остров, един от другите острови Лансароте. Посетихме някои аквакултурни ферми. Едни от най-важните в, е, на Канадските острове и в Испания и изобщо, както и консервна фабрика крайна сметка. Така че се разходихме надлъж и на шир по веригата, хранителната верига. След това се срещнахме и с представителите на занаячийския сектор, които са притеснени от това как ще се отрази реформата на рибната политика на Европейския съюз на занаячийския или така наречен по-скоро любителски риболов. И накрая също така занимахме и с въпроса за главоногите, които също биват засегнати от споразумението с Мавритания. И това е е, това е от нас. Много не можахме повече да свършим, защото, о чудо, на Канарските острови валя по време на а, нашето посещение. Така че беше жалко, но пък не беше чак толкова, защото така имахме възможност да работим, иначе е било тъжно човек да седи на масата на преговорите или на работната маса, докато навън грее слънце. Ако имате въпроси, разбира се, че мога да ви ги задам, а да ми ги зададете, ако не, ви приканвам да прочетете доклада. Атмосферата бе изключително приятна. Нека да се запише в протоколите, че сме изключително благодарни на представители на гражданското общество и на пристанищните власти. Благодаря. Госпожа Родос, благодаря и аз за протокола. Много искам да ви благодаря. Е изключително интересно пътуване, особено планината Монтания. Получихме много информация, много научихме. Аз лично искам да ви благодаря за отлично разработената програма. Препоръчвам на всички да посетят Канарските острови. Прекрасно място. Gracias, señora Rodur, y sobre todo por, por su recomendación. Много благодаря, благодаря. Взимам си бележка от вашата препоръка. Има ли нещо някой? Не, тогава прекр... Приключваме заседанието в 3 часа. Продължаваме с гласуване. Благодаря.